Bardzo serdecznie Państwa witam. Добър ден, дами и господа. Бих искал да приветствам всички ви с добре дошли. След кратката почивка, която имахме след последната пленарна сесия в Страсбург. Бих искал също така да приветствам с добре дошли нашите гости. Но преди това Нека да се спра на няколко допълнителни подробности. Заседанието се излъчва в интернет, а в 17 часа ще трябва да отидем в друга зала, където ще проведем съвместно заседание с комисията ФАМ. Там ще обсъдим всичко свързано с ролята на жените в селските райони. Заседанието ще се проведе в зала SP1G3, точно под нашата зала на първия етаж. Първа точка от дневния ред е приемане на дневния ред, който приемаме в настоящия му вид. И сега преминавам към най-важната точка от следобедното ни заседание, именно публично изслушване на тема консервационно земеделие за увеличаване на селскостопанската производителност и екосистемните услуги. Госпожи и господа, темата е изключително важна, защото тя включва в себе си един нов подход. Той, разбира се, е изключително важен, имайки предвид приноса на екосистемите. Говорим за по-биологично ориентиран подход, като в основни линии идеята е, че земеделието би могло да бъде много по-ефективно, ако произвежда повече от по-малко, като се съобразява и с състоянието на околната среда. Необходимо е да има и по-ефективно разходване на ресурсите, с които разполагаме, като целта е те да се използват по-ефективно. Сред нас са различни специалисти от е, престижни университети. Най-напред бих искал да приветствам с добре дошла госпожа Тревиньо Тарадаст менеджер на проекти в Федерацията за европейско консервационно земеделие. Тя е професор в университета в Кордоба. Следващия специалист, на който бих искал да дам думата в последствие, е госпожа Джулия Купър от университета в Ньюкасъл. Тя а, прави проучване във връзка с а, науките, свързани с почвата и минималното органично обработване. И накрая бих искал да приветствам с добре дошла госпожа Молина Фабра, която е професор по гастрономия и кулинарен менеджмент в Гасма. Добре дошли на всички. Най-вероятно сте били информирани за начина по който ще протече днешното изслушване. Всеки от вас разполага с 10 минути за своята презентация. След като чуем първите две такива, ще дадем думата на колегите за въпроси. Разбира се, бихме искали да се възползваме максимално от вашите познания и от вашето присъствие днес. Така че нека да започваме, като чуем най-напред госпожа Тривиню. Извинявам се, че започваме с известно закъснение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Eh, como parte central de las políticas agrarias y medioambientales de... Moment, moment, moment. Nous avons un problème dans le, le canal 3. Nous attendons... Канал 3. Чуваме румънския превод казва председателят. Bardzo, bli, bardzo bliskie, bliskie, bliskie językowi francuskiemu, w związku z tym nie powinno być problemu. Е, не трябва да имате особени проблеми в разбирането на румънския, тъй като той е близък до френския. Președинте. Благодаря, на председателя бе казано на румънски. Господин Тарабела каза, че сега има превод, така че може да продължите. Uh, пан, uh, Агню. Uh, while we're just talking about interpretation, chairman... Господин Агню, аз усилих на 9, за да чуя превода от английски и а, това не е достатъчно. Питам се дали е, преводача в английска кабина не би могъл да говори малко по-силно. Я разумя, че потих. За съжаление, ако говоря по-силно, ще загубя гласа си, казва преводачът от английска кабина. Сега можем ли да проверим още веднъж? Всички ли чувате английския преводач добре? Ясно. Eh, Добър ден на всички. Аз представлявам Европейската федерация за консервационно земеделие и днес съм тук сред вас, за да пледирам за опазването на селскостопанските почви. Това е в центъра на аграрната политика и на политиката свързана с околната среда на Европейския съюз. Политиката на опазване на почвите бе а, започната през 1995 година, като основната цел беше всички държави да прилагат устойчиво земеделие. Бих искала най-напред е, да ви помоля да е, разберете каква е цената на разрушаването на почвата. Тук в ляво виждате всички проблеми, в това отношение, определени от Европейската комисия. В дясно виждате разходите от а, това влушаване на качеството на почвата годишно. Ако се а, съберат всички тези суми, които виждате тук, се получава цифрата 38 милиарда евро. това може да се приравни на преките плащания в рамките на ОСП за 2015 година. Всички преки плащания. Тук виждате една снимка. Иска ми се, гледайки тази снимка, да мога да си помисля, че всички европейски деца, които поглеждат реката, която се намира наблизо, ще видят река, която е в малко по-различен цвят от този, който виждате тук тази река е замърсена от всички остатъци от селскостопанската дейност. Е, това е пряко свързано с ерозията на почвите. Откъде идва тази ерозия? Тя идва от дълбоката оран. Тя разрушава структурата на почвата, вследствие на което почвата става изключително уязвима. Тук виждате няколко шокиращи снимки, които ви показват степента на ерозия на почвите в Европа. Това е както за постоянните култури, така и за монокултурите. В ляво виждате една, един първоначален етап на ерозия на почвите, който е доста страшен, защото той може да доведе до снимката, която виждахте в дясно. Съгласно официалните данни, селското стопанство води до 10% от вредните емисии, които се изпускат в атмосферата. Тези емисии, голяма част от тях, могат да бъдат сведени до минимум, ако се използва консервационно земеделие. Ако не се оре земята, няма да се даде възможност кислорода да влезе в контакт с въглеродният двуокис, който се намира в почвата. Тоест, ако няма оран, няма да е необходимо да се използват изкопаеми горива. Всичко това, което се опитвам а, да ви кажа, е, че е необходимо да се стига до намаляването на реколтата в селското стопанство. Както знаете, в момента има стагнация на събираната реколта, което означава, че трябва да се ориентираме към по-устойчиво земеделие. Устойчиво земеделие, което да ни позволи да върнем плодородността на почвата а, чрез придобиването на устойчива реколта. Сега ще се опитам да ви обясня, да ви опиша трите основни принципа на консервационното земеделие – не е достатъчно да се прилага само един от тези принципи, трябва да се приложат и трите. Кои са тези три принципа, за които говоря? Полупрекия а, метод без оран, с който се увеличават органичните вещества в почвата. На следващо място покритието на почвата. Ако почвата е покрита, то тогава тя няма да е толкова податлива на ерозия. И накрая, за годишните култури трябва да има а, постоянна растителна покривка. Смятаме, че по този начин бихме могли да окажем най-положително влияние върху културите. Например, може да се а, въведат някакви бобови растения, които ще фиксират азота в почвата и по време на отглеждането на втора, втория вид култури няма да се налага да се ам, използват азотни препарати. По този начин ще подобрим плодородността на почвата и качеството на подводните води. Подобрения състав на почвата ще доведе до задържането на въглеродния диоксид в почвата, което ще се отрази на климатичните изменения. Този вид земеделие може да се използва върху замръзнали почви, например в Канада или пък в почви в изключително влажни региони. Това, което е важно, е консервационното земеделие да бъде адаптирано към съответната система. Консервационното земеделие е съвместимо и с другите добри селскостопански практики, които вече се а, използват. Те са залегнали в а, европейските текстове, например интегрираното земеделие. А, всичко ни кара да се насочим към едно по-устойчиво земеделие, което разчита на оптимизиране на а, ресурсите agricultura de conservación y la agricultura convencional. Con la agricultura convencional lo que estamos... Традиционното земеделие и консервационното земеделие са две различни неща. Традиционното земеделие води до промяна на околната среда, тъй като там се използва оран. При консервационното земеделие се използват новите технологии, без да се променя по никакъв начин околната среда. Бих искал да ви покажа няколко снимки, в които ще видите територия, в която не е използвана никаква техника на обработване и земи, върху които е използвана такава. 30% с 30% може да се намали ерозията на почвата и да се повиши задържането на водата, ако се използва тази технология. Могат да се използват разнообразни култури и пролетни култури. Видяхте кадри от Обединеното кралство, от Испания. Това са бобови култури. Относно трайните насъждения, както виждате, поставя се една растителна покривка, която възпрепятства ерозията на почвата – като възпрепятства също така и отичането на водата. Какво целим с консервационното земеделие? Най-напред целта е да не се накърнява целостта на почвата. По този начин съществуващите в почвата микроорганизми ще се увеличат, ще се увеличи и биоразнообразието. Положителното последствие от всичко това ще бъде видимо не само в почвата, но и извън нея. Ще се отрази на опрашването, например, и така нататък, и така нататък. Тук виждате едно и също поле, върху което се отглежда една и съща култура, именно царевица. В ляво виждате как в случай на обилен валеж някои от културите се загубват, докато в дясно това бива избегнато. Като във втория случай намалява и плодородността на почвата. Бих искал да ви покажа резултатите от програмата Life Plus във връзка с смекчаването на климатичните изменения. Правителството на Андалусия проведе това проучване – Продължават да се финансират и други такива, благодарение на финансирането на Европейския съюз, като целта, разбира се, е да се седат до минимум климатичните изменения в Европа. Тук виждате сравнение между традиционното селско стопанство и консервационното земеделие. С 56% се увеличава производителността, ако се използва консервационното земеделие. Относно потреблението на енергия, консервационното земеделие ни позволява да намалим обема на въглеродния диоксид, изхвърлен в атмосферата, като се постига енергийна ефективност с 19% по-голяма във фермите, които използват този тип земеделие. Консервационното земеделие се отразява положително на фермерите. Виждате, тук са направени сравнения за три вида култури. 30-те години в Америка се зароди понятието консервационно земеделие, като тогава целта е била да се прекрати ерозията на почвите. И до ден днешен 157 милиона хектара по света биват подлагани на консервационно земеделие. И на тези територии се отглеждат както дългогодишни, така и едногодишни растения – Консервационното земеделие ни позволява да се справим с всички предизвикателства, пред които сме изправени днес. Можем да постигнем повишена плодородност на почвите, като същевременно се справим и с климатичните изменения. ФАО обяви този тип земеделие като интелигентно такова, което ще ни позволи да се справим с климатичните изменения. ФАО призна консервационното земеделие като важен инструмент за устойчивото развитие. Консервационното земеделие е изключително важно и за а, различните срещи в Париж, свързани с климата. Със сигурност Консервационното замеделие ни дава възможност да а, ограничим затоплянето на планетата и да увеличим плодородността на почвите. Консервационното земеделие може да представлява една добра основа за бъдещата европейска политика в областта на селското стопанство. Това е пряко свързано с преките плащания, но също така и с развитието на селските райони по смисъла на втори стълб. Екологизирането ни дава възможност да подкрепим земеделски практики, които водят до смягчаване на климатичните изменения. Но от гледна точка на развитието на селските региони, имаме възможност също така да вземем предвид малките рискове, пред които са изправени селскостопанските производители, когато използват тези нови технологии. Бих искала да ви благодаря за това, че ни подкрепихте. Миналото лято получихме 140 подписа в подкрепа на нашата петиция, което позволява, което, извинете, ни даде възможност да се борим за подобряването на качеството на почвата. Бих искала отново да изведа на преден план положителния ефект на консервационното земеделие. Тук а, има една малка флашка. А, всеки един от вас е получил такава. В нея а, сме качили различните бази данни и научни доказателства, т.е. различни научни статии и така нататък, които ви показват всички предимства на консервационното земеделие. Има научни статии, различни фишове и извадки от книги. Благодаря ви за вниманието. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Благодаря, госпожа Тревиньон. Нека сега да преминем към следващия оратор, госпожа Купър от университета в Нюкасъл, факултет по селско стопанство. Заповядайте, ще ви бъда благодарен, ако се вместите в предвиденото време. Благодаря за поканата на този семинар по консервационно земеделие. Ще продължа казаното от Паула. Аз съм за консервационното замеделие, но системата е свързана с някои недостатъци, които следва да имате предвид, когато обмисляте мерки за насърчаването ми. Пола представи трите стълба на консервационното замеделие, минимално увреждане на, почва, на почвата, концентрация на почвен въглерод, подобряване на физическите свойства, също така биологичната обработка, системите за минимална обработка и никаква обработка. Нека да имаме предвид, че червеите вършат тази работа. Ето една снимка от една ферма в Линкълшър. Може би познавате истинския пионер на консервационното замеделие в Великобритания. Той прилага минимална а, оран. Той отглежда не само култури, но и а, почвени черви. Също така виждате как изглежда и повърхността на почвата. Подобрява се инфилтрацията на водата, задържа се водата, намалява се ерозията на почвите, подобрява се качеството на почвата. Всичко това, разбира се, са полезни ефекти. По-нататък Сейд Болбурот. Не е нужно да говоря за, биологич... за биологичното разнообразие. Тези системи а, разчитат а, на Сейд оборота. И също така полезните, полезни резултати, свързани с циклите на вредителите, по-добро улавяне и рециклиране на хранителните вещества и биологична обработка. Това е част от теорията и принципите в полза на това замеделие. Сега има и някои предизвикателства. Дефиницията на консервационното замеделие е най-различна. Говори се за намаляване на намалена обработка, минимална обработка, пряка, редова сейдба. Всъщност трябва да сме да проверим кой термин какво означава, когато се използва от различните проучвания. Трудно е да се разработят проучвания, ако не се вземат предвид различни аспекти, т.е. ако се вземе предвид само обработката, а не се отчете благородката. Ето тук виждате няколко термини, които отразяват интензивността на обработката, дълбок дълбоко обръщане, в което е традиционната обработка. няма понякога е трудно да се изтълкуват резултатите от проучванията, докато не влезем в системите, които се сравняват. Аз ще ви представя резултати не от своята дейност, а от проучвания, публикувани в Nature от 2014 година. Там се обобщават резултатите от консервационното замеделие в цял свят използват метаанализ, много, популярна, много популярен метод. Събират се резултати от стотици хиляди проучвания и се сравняват двойки наблюдения, т.е. контролната група се сравнява с обработката. И тук е, контролната е, извадка е традиционното земеделие, то сравнява с консервационното замеделие. Използват се практики, в които няма обработка. И получени са някои интересни резултати. Ето така изглеждат резултатите. Цифрата, извинявайте, не е много вълнуваща, но всъщност вертикалната линия говори за това, че няма разлика в добивите при традиционното замеделие и консервационното. Очевидно няма разлика в добива. И тъй като черните кръгчета са в ляво от линията, се оказва, че има намаляване на добива при консервационното замеделие. Най-горе се казва като цяло общо 5463 двойки. Е, добивите са намалени с 10%, което не е много. И по-долу е, експериментите са дезагрегирани и са показани експерименти, в които има сейдбооборот е, и, и виждаме намаляване с минус, с намаляване на почта с минус 2. Тук се използват цялата гама от мерки, свързани с консервационното замеделие. Долу, най-долу е показано намаляването на реколтата, при която се използва само намаляване на обработката. Виждате също така същите данни, те обаче не са разделени за да покажат климат, отражението върху климата. Най-горе виждате, че когато се приложи консервационното замеделие при сух климат, е, черното кръгче говори за положителен ефект, е, т.е. добивът е по-висок в сравнение с е, традиционното земеделие и това е свързано с задържането на влога в почвата и повишен органична материя. Но долу виждате в по-влажен климат, където е по-хладно, по-влажно, има намаление на добивите. Така че трябва да сте наясно с тези проблеми. В Северна Европа при консервационното замеделие добивите намаляват. Е, това е снимка от Нюкасъл и имаме в, е, е, в е, дясно имаме по-зелени, по-зелена реколта, в ляво се по... Е, растенията не изглежда толкова добре. Това е свързано с важния климат който води до по-бавен растеж. Понякога възниква проблем с структурата на почвите. Работила съм по органичните системи. биологичното замеделие разчита много на консервационното замеделие, но ги притеснява контрола върху плевелите. Също така трябва почвата трябва да се обработва периодично, за да се създават тревни площи. Също така се използват органични вещества. И, и, интересът е по-силен към така наречената стратегическа обработка или стратегическа а, оран. Според други обаче това не е приемлив метод. Също така се разрушават а, покривните култури. С други думи, има нужда от различни методи за премахване на покривните култури. Също така е, използва се и ротационна брана, устройство, е, което се използва за премахване на вредителите без хербициди. Това е метод, който е полезен за намаляване на хербицидите. И в заключение искам да кажа, че консервационното земеделие е свързано с полза за екосистемите, но има и някои проблеми, особено в при по-хладен и влажен климат и при а, е, някои системи. Определено смятам, че трябва да помислим за по за разработване на съответни технологии, като редова сеидба и ротационни брани. Също така да се адаптира системата към местните условия. И всъщност това е което исках да кажа. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря много. Сега след като изслушахме тези две представения, бих искал да се обърна към депутатите. Някой иска ли да зададе въпрос или да а, вземе отношение по казаното? Господин Дески има думата. Благодаря. Благодаря за тези две интересни изложения. За съжаление, не можах е, да присъствам от самото начало и не можах да чуя първото изложение в неговата цялост. Аз обработвам е, много хектари, вече съм експериментирал е, тези методи за обработка на почвата, които излагате. Ови трябва да кажа, че опитът е отрицателен трябва да кажа, че е, минимум на две години е, трябва да е, променям покривните култури. В противен случай добиват, добивите спадат. Не знам дали можете да потвърдите това заключение. Председателят благодаря ви. Мисля, че е по-добре да изслушаме няколко въпроса и след това да отговорим на всички едновременно. Господин Декастро има думата. Да, благодаря. Бих искал да благодаря на двете експертки за направените изложения. Темата е много важна за работата на нашата парламентарна комисия. Както знаете, ние е, предвиждаме по последната реформа на обща стопанска политика, въведохме принципа на озеленяването, грининга. Е, та, въпросът ми е, вие проучвате ли е, това озеленяване. Дали практиките по озеленяване, които се прилагат в Европейския съюз от години, Можете ли да откриете един или няколко положителни аспекта? Смятате ли, че те трябва да бъдат променени, че трябва да бъдат интегрирани, за да се вземат предвид е, научните резултати от направените от вас проучвания? Това е въпрос, който се задаваме. Озеленяването е нещо ново, но чувствително увеличи административните разходи за съскостопанските производители. Така че ние търсим положителен отговор за тях. Отправям въпроса и към вас. Е, госпожа Шайер, е, благодаря господин председател. Е, това, което не чувам, това е какво е положението днес. Няма да започнем от нула. Ние е, чухме цифрите от комисията по нитратите. Може да има 500 000 крави по-малко в сравнение с миналата година, защото не се постигна изключението за нитратите. Е, миналата седмица в е, парламента е, депутатите посещаваха избирателните си райони. С костопанските производители ни запознават е, с проблемите, с които се сблъскват. Е, всичко това не може да се приложи от днес за утре. Трябва да се има предвид е, ежедневната работа на сустопанските производители. След председателя давам думата на следващия въпрос. Да, ние всички сме съгласни, е, когато се казва, че трябва да се промени начина на обработката на почвата. Ние искаме селското стопанство да бъде устойчиво. С други думи, трябва да се избегне ерозията на почвата. Това, което ме безпокои е, във връзка с последната реформа на обща стопанска политика, е въпроса с озеленяването. Така че, е, когато обмисляме как да подобрим качеството на почвата, не трябва ли да се има предвид разнообразието на територията в Европейския съюз? Дали подхода не би трябвало да бъде регионален в по-голяма степен? Вие казвате, че регионалните програми са за предпочитане е, спрямо паневропейски програми, където с озеленяването е, се цели разрешаване на всички проблеми. Съгласен съм, че с е, озеленяването няма да да се съобразяваме с, регионалните специфики. Е, господин Лазо, благодаря, благодаря на дамите, които засегнаха толкова важни въпроси. Аз искам да кажа, че аз произвеждам зърнени култури. Е, вие казахте, че е, при е, новата обработка на почвата се намаляват разходите за производство. Не съм съгласен. От 7 години, от 7 години прилагам този метод и накрая се отказах от него, защото се замърсява почвата. Освен това, трябваше да купувам нова техника и това бяха нови разходи. Нови разходи, свързани с обработката на почвата. Сега при новата обработка на почвата, която вие предлагате, техниката е много по-специфична, много по-специфична, отколкото нормалната обработка. С други думи, всичко е много по-сложно и затова преустанових преустанових е, този вид оран и трябваше отново да инвестирам в закупуване на инвентар, така че вие говорите за намаляване на разходите, но всъщност при мен разходите се увеличиха. Председателя, давам думата на господин Посолт. Заповядайте, имате думата. Да, е, амбициозните цели на държавите членки, както и очевидното желание на европейските потребители не могат да се постигнат докато, уви, повечето от селските стопанства в Европейския съюз в момента залагат на карта оцеляването си. На карта е заложено тяхното оцеляване предвид драматичната криза, която Европейския съюз преживява в момента. Макар и да е амбициозно, макар и това да е желание на потребителите в Европейския съюз, в момента това е неосъществимо. Днес предвид трудностите, пред които са изправени с костопанските производители, плюс договорите за свободна търговия, а именно договора СЕТА. Днес си задаваме въпроса как такива мерки, такива предложения могат да намерят каквото и да било място в европейското селско Господин Тарабела има думата. Благодаря и на двете за направените изложения. Бих искал да ви задам въпрос във връзка с използването на пестициди. Знаете, че в Европейския съюз се проведе дискусия по забраната на пестицидите, а именно бифозата. Това е основно вещество в Рондап. Е, според вас, според вашите изследвания, Можем ли да се лишим от тях? Защото при конвенционалното говорене по стопанства се казва, че когато не знаем какъв ще бъде климата, когато, примерно да кажем, много вали през пролета или много вали през юли, както стана тази година в нашите страни. Та, предвид капризите на климата, ние не можем да се лишим от пестициди, дори от фунжициди. Е, това са веществата, които е, убиват е, мухалите. Та, според вас, възможно ли е в каквото и да е било селско стопанство, изобщо да не се използват този вид пестициди за бъдеще. Господин Андрю има думата сега, казва председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас за двете изказвания. Благодаря на господин Мартела за това, че зададе въпроса за бифозата. Много сме говорили по този въпрос – е, казали сме, че макар и частично той трябва да се използва. Е, трябва да прилагаме е, рондапа, за да има консервационно земеделие. Много съм доволен от въпроса, е, който зададе колегата, но искам да го допълня. Знаете ли защо тази техника се прилага толкова последователно в световен мащаб и в крайна сметка толкова малко в Европейския съюз? Това от културите ли зависи, от климата ли зависи, от практиката ли зависи, от миналото ли зависи? Дайте някакви цифри. За нас е, въпрос въпросът е от ключово значение. Виждам много съскостопански производители, които са увлечени в такава динамика. Е, те правят опит да постигнат напредък. Те искат отново да си върнат качеството на почвата, на водата и на въздуха и как в светлината на въпроса на господин Кастро вие преценявате възможността е, за подобряване на селското стопанство чрез озеленяване. Може ли по-скоро да го упростяваме, а не да го осложняваме, да излезем от административния подход, а по-скоро е, да имаме подход към качество и към обикновенно агрономство спрямо сълскостопанските производители? На следващия въпрос бих искала да благодаря на двамата експерти. Искам да ви задам два въпроса. Първо, бихте ли се спрели по-задълбочено на въпроса за отражението на консервационното земеделие върху лавенето на въглерода? Втори въпрос агроекологията по-ефективна ли е за опазването на почвата спрямо консервационното земеделие? Благодаря. Господин Нойчел има думата сега. Госпожа Нойчел. Благодаря. Благодаря много. Е, възможността за организиране на такава дискусия върху качеството на почвите много ме вълнува. Ние много често сме обсъждали е, химическите торове и торовете по принцип, но в състо стопанство всичко зависи от почвата, от качеството на почвата. Следователно има смисъл да го обсъждаме. В Германия има много групи, които проявяват интерес е, към въпросите за обработката на почвата. Искам е, да задам следния въпрос. Е, какъв натиск оказваме върху почвата и как се отразява това върху е, сливането на водите в почвата. Освен това, искам да ви попитам, защо при биологичното земеделие не се предвижда този вид е, обработка на почвата. Може би има известно припокриване с е, подхода, който е специфичен за биологичното земеделие. Защо в биологичното земеделие не се настоява върху е, подобен вид обработка на почвата? Господин Дананон има думата. А, Бих искал да благодаря на двете изказали се за изложението. Независимо от въпросите за добива, това, което ме интересува е въпроса за ерозията на почвата, защото това се отразява на цялата водна мрежа, това се отразява на флората и фауната като цяло. Въпросът, е, който се задаваме, коя е най-добрата практика? Е, постоянно покритие с растения, както предлагате, или по-скоро е, да има огради под формата на храсти между отделните терени. Ние говорим за екстензивно и интензивно замеделие, е, когато се изкореняват тези храсти, които отделят е, имотите един от друг и в край на крещата се стига до ерозия на почвата. Е, Следващия въпрос. Най-напред, изключително интересно беше това, което казахте. Е, всеки ден, когато човек дойде тук, научава по нещо ново. И и имам чувството, че е, биологичното земеделие не е чак толкова добро, колкото аз си мислех. Е, може би има нещо, нещо по, по, по което е, стои по-високо от е, това биологично земеделие. Бих искал да задам въпрос. В мой офис има много голямо разделение. Ние сме от Зелената партия, а от друга страна и потенциални съскостопански производители които са зелени. Продължаваме да спорим е, доколко е осъществимо да кажем терени, където се произвеждат картофи или други култури, без да се използват е, тези методи. Ние сме на мили разстояние от това, като чуваме тук. Едновременно с това се чудя каква е, е ролята на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 Finally, to... на нещо определено в, в подобряването на качеството на... Сега, когато говорим за Меркосур, за СЕТА и така нататък, вие говорите за опазване на почвата, но говорим за такива споразумения. Според вас по-възможно или по-малко възможно ще стане прилагането на методите за почвообработка, които вие излагате? Господин Обю, благодаря ви. Много беше интересно. Ако карате с кола в Обедненото кралство и гледате ерозията на почвата, за мен има три основни причини. Е, е, първата е, е спрей. Спрей, е, който навлиза дълбоко в почвата и колкото по-дълбоко навлиза, толкова по-малко вода ще се запазва в тези почви. А какво правим ние тук в Европейския съюз? Ние насърчаваме костопанските производители да пръскат колкото се може повече. Е, примерно, те трябва да няма никакво допълнително разпръскане на вещества, докато сега трябва да пръскат 5-6 пъти върху реколтата. Непрекъснато трябва да го правят, за да няма вредители. Това е един пример за това зеленото лоби иска едно, а резултатът е друг. Друго място, където виждаме розия в обедненото кралство, явно е, че е, неизбежно, но когато която всъщност е, се жъне в лошо време. Е, през е, ноември се събира доста култури, обаче ако не стане това, тогава имаме ерозия на почвите. Ще ядем ли картофи или не? Гледам, че ирландския колега ме гледа. И на трето място, отново клаш. Виждаме, че е, добитъка трябва да се гледа е, на свобода, а не зад врати, защото е жестоко. Примерно, да кажем, пускат прасета е, и през зимата и тракторите трябва да минават, да ги хранят е, и по този начин има и плъхове, има ерозия. Можем ли да се отървем от това? Е, къде да държим прасете? Зад вратата, защото е жестоко или иначе да се ерозира почвата. Тук говорим за въглероден двуокис и говорим, че трябва да има по-малко използване на гориво или на енергия. Това е хубаво сърско стопанство. Но когато започвате да твърдите, е, че вие спасявате водород или нещо такова, въглеродният двуокис е добър за реколтата. Колкото повече има, толкова по-бързо растат, толкова е простичко. Така че е просто позор, е, че ние е, говорим разходи от намаляване на енергията, като твърдите, че ще промени промените времето по света. Е, с радост чух това, което казахте, обаче съм изненадан. Ако оставите полето дълго време, то ще се реструктурира само и няма да има лоша е, промяна в почвата. Така че съм очуден, но поне съм откровен и е, може би, когато чуваме сега, когато трябва да няма е, оран, резултатите да са толкова добри. Е, истината е, че производителите, които говоря, е, много спестяват разходи. Дали това се компенсира от е, намаляването на разходите. Мога да ви посоча пример. 800 е, хектара на вашия език е, всъщност имат много печалби и може би това е впечатляващо, защото има спестяване. Сега говорим за Саид оборот. Вие Примерно в Европейския съюз, искам да ви кажа, забравете за отказа от Оран. Е, е, биологичното замеделие също може би ще бъде изправено пред някои е, тежки истини. Благодаря ви. Председателя, Бих искал да се обърна към тези, които се изказаха. Е, как е, отказа от Оран ще се отрази върху е, водните системи, върху водата в почвата? Bueno, voy a intentar... Ще се опитам да си спомня всичките въпроси, които ми бяха зададени. Не зная дали няма да пропусна някой въпрос. консервационното земеделие не е панацеята. Не може да очакваме незабавно, още от първата година, да постигнем всички ползи, които очакваме. Борбата с ерозията е важна, но може да постигнем плодородност на почвите. Тя обаче ще отнеме повече време, първо ще можем да се справим с ерозията, след което ще дойде и плодородието. Относно глифозат. Да не забравяме, че конвенционалното производство използва глифозат. И има остатъци от него в почвата – Възможно ли е да има консервационно земеделие без употребата на глифозат? Да, възможно е. Глифозатът трябва да бъде заменен с друг продукт. Това може би ще струва по-скъпо, но със сигурност ще е по-доброто решение. Както спомена госпожа Купър, има селскостопански машини, които могат да изкореняват плевелите – относно въпросите, свързани с почвата. В това отношение бих искала да кажа, че ползите ще бъдат видими в средносрочен и дългосрочен план. Във връзка с оранта. Има различни типове почви някои почви се саморегулират. Съвсем сами. И го правят по най-добрия начин. Това, което ние целим обаче, е да премахнем плевелите. Трябва да направим всичко възможно, за да го направим. Но със сигурност никоя почва не се нуждае от механична обработка. Много от вас засегнаха темата за екологизирането. Не зная дали ще се стигне до повишена бюрокрация. Но това, което зная, е, че този тип земеделие и в това отношение бих искал да ви напомня за съдбообращението. То това, което искам да кажа е, че консервационното земеделие обединява много практики. Извинявам се, не си спомням кой точно ми зададе въпрос в това отношение, но смятам, че този тип земеделие може да бъде подкрепен в рамките на развитието на селските региони. Всички селскостопански производители могат да бъдат обучени да използват тази практика. Не може от днес за утре да променим климата, ако не обучим хората. В рамките на устойчивото регионално развитие бихме могли да въведем тези нови практики, които ще се отразят на климата във всеки един регион. А относно по-добрата водопропускливост на почвата и задържането на водата, бих искала да кажа, че да, тази практика ще доведе до по-рохка почва. Ще се избегне нейното уплътняване. Именно плътната почва е резултата от многобройната обработка. В продължение на години на използване на консервационното земеделие обаче, тази почва ще бъде все по-рок. На въпроса на господин Тарабела. Вие говорихте за най-добрите начини за предотвратяване на ерозията. Ако има някаква покривна култура, то тогава за сигурност се борим с ерозията. В противен случай трябва да се използват остатъците от предишните култури. Консервационното земеделие не започва с полукултурите, а с остатъците от предишните такива. Например, за житните култури винаги се използват остатъците от предишната реколта, за да може да се защити следващата реколта. Приключвам, господин председател. Говорихме също така и за картофите. Във Франция, в Пада Кале, в северната част на Франция. Има сълскостопански производители, които използват 6 или 7 култури, сред които и картофи, и добивът на картофи е напълно приемлив, а това изцяло се вписва в принципа на консервационното замеделие. Okay, thank you. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря ви на въпросите. Те бяха многобройни. Не зная дали ще успея да отговоря на всички тях. Павла обаче засегна много от тях. Доста може би не се справихме в описанието на консервационното земеделие. Господин Феран заяви, че това не е постижимо от економическа гледна точка. Господин Луазо заяви, че това е скъпа практика и трудно ще се приложи във Франция. Господин Агньо е прав. Повечето фермери, които познавам в Обединеното кралство, които използват консервационно а, земеделие, го правят с цел енергоспестяване. И да, действително добива е малко по-малък, но пък печалбите са по-добри. Поне така се стекоха обстоятелствата в Обединеното кралство. Не зная до какви резултати ще доведе консервационното замеделие във Франция. Но хората, които се занимават с такова замеделие в Обединеното кралство, го правят най-вече по економически причини. Имаше и а, въпрос защо консервационното земеделие не се използва в биоземеделието. Може би трябваше да а, спомена малко повече в това отношение в своята презентация. Хербициди се използват за контрол на добова и селскостопанските производители много трудно биха се отказали доброволно от техниката на обработка. Биопроизводителите се насочват към консервационното земеделие, имат повече проблеми с добива. Те разчитат повече на годишни култури, а не на многогодишни такива. в а, биосистемите би било разумно, може би, да се използва известна обработка в комбинация с идбообращението. На това, което вие казахте във връзка с липсата на технологична обработка и дали това може да а, спомогне за устойчив добив – бих могла да кажа, че също както при биопроизводството, трябва да се адаптира а, системата. Вие а, направихте сравнение между консервационното земеделие и биоземеделието. И в това отношение бих искал да кажа, че може да се адаптира системата. Вие говорихте за а, конопа и за наторяването на почвата. Не замениме продукта, който се използва в момента, нещо, което каза и Паула. Ако се намери друг продукт, който да позволи да се извършва същата функция, то тогава би било добре. Какъв друг въпрос имаше? Имаше още някакъв. Само да погледна see. Well, I think maybe that is probably really, probably have, have covered most of the main points. So thanks, a really... Мисля, че отговорих на основните въпроси. Благодаря за, за тях. Наистина, темата, която обсъждаме днес е изключително сложна. Председателят. Благодаря ви. Разбира се, в крайна сметка това е парламентарната комисия по селско стопанство. Благодаря е, и на двете ви. Може би сега можем да дадем думата на следващите двама оратори, които биха могли да се присъединят тук при мен на трибуната. Докато те дойдат при мен, бих искал да ви информирам, че госпожа Елизабет Еглър се присъедини към нас. Тя е депутат от предишния мандат на парламента и беше докладчик по някои важни доклади, като например доклада за хуманното отношение към животните, но и не само по този доклад, така че добре дошла сред нас. За нас наистина е удоволствие да видим, че сте намерили време да се присъедините към нас. Actually, E, następnymi prelegentami będą. Следващите два експерта са Ева Торремоча, учен от университета Пабло де Олавиде в Севиля. Сред нас е господин Хектор Молина Фабра. Нека да чуем най-напред дамите. Да чуем госпожа Торе Моча. Вие сте и първата в дневния ни ред, така че нека да го следваме. Е... Благодаря за тази покана за изслушването. Имам известен проблем, тъй като ще трябва да си тръгна след 20 минути. Ще направя изложението и след това ще предоставя на председателя да реши как да организира въпросите и отговорите. Както чухте, аз представям течението агроекология. Искам да кажа пределно ясно, както казах предишните оратори, че в нашия сектор сме застъпници на консервационното замеделие. Разбира се, има и какво да се подобри там. Консервационното е обаче положително явление и аз ще се опитам да обясня защо е, агроекологията може да набележи някои от етапите и за 10 минути, които са ми отделени, очевидно ще представя идеята, че сме в преходен период, е, има сериозни предизвикателства, изменения в климата, глад, е, но с увеличаващото се население и разбира се проблемът е, с, с на, младите хора в земеделието е, в е, някои части на света няма млади фермери. Какво ще стане, когато а, е, няма вече фермери? Така че трябва да анализираме всички аспекти на агроекологията, всички аспекти с добивите. Разбира се, и аспекта на устойчивостта е темата, която ни е събрала. Е, целта на земеделието е да произвежда храни. И консервационното земеделие и агроекологията. Да видим какво е въздействието на консервационното земеделие върху почвата. Почвата е жив организъм е, и тук трябва да съобразим с водата, биологическото разнообразие, хората, въздействието е не само върху почвата. Ако използваме пестициди, не бива да замърсяваме водата. Освен това, ние трябва да съобразяваме и с мащаба в акроекологичния сектор. Говорим за площи, за пейзажи и Планирането на земеделската политика предполага планиране не само въз основа на парцели. Имаме нужда от по-интегриран подход. Наясно сме с това, че земеде... селското стопанство има комплексен характер. По-нататък културите, се идбооборотът е много задължително като мярка срещу ерозията на почвата. Имаме нужда от повече изследвания в бъдеще трябва да намерим решение на проблема, защото плевелите са сериозен проблем по-нататък материалите, които използваме, химикалите, опитваме се да намалим използването на някои вещества. Някои от тях се оказват, че, се оказват, че са токсични. Не знам дали ще успеем да ги елиминираме напълно, но консервационното замеделие е първата стъпка. Не можем да променим света за една нощ, но трябва да предприемем първата стъпка. Е, трябва да се осигури и влага за почвата. Това е изключително важно за южните части на Европа. Структурата на почвите трябва да се запази, защото това е в основата на всяка производствена система. Според агробиологичния подход, ние трябва да е, можем да отговорим на предизвикателствата, свързани с измененията в климата. Вече чухме за разнообразието, е, за насърчаването на разнообразието. Очевидно трябва да се намали замърсяването на водата. По-нататък, е, самата природа в консервационното замеделие е, природата е по-пасивна, тъй като активен субект е, е човекът, който въздейства върху природата. Но е, замеделието предполага интегриране на човека. Не можем да оставим на природата всичко, но трябва да проучим регулиращите аспекти на природата и да насърчим отглеждането на някои култури. В екокултурите има различни проучвания, които показват, че е, прилагаме различни методи за улавяне на въглерода и това има ключово значение за живота и плодородието на почвата. Освен това имаме нужда от знанията на експертите, но имаме не по-малка нужда и от е, местните хора, регионите, климата, са важни фактори, а, но знанията на местните хора са а, много ценни. Ако погледнем състоянието на производството, ако искаме да го увеличим, за да се преборим с глада, и имаме нужда от селско стопанство, което е устойчиво, но не е необходимо да повтаряме съществуващи модели. Агроекологичният подход е свързан с регулиращите аспекти на природата и имаме нужда от прецизно земеделие това не противоречи на агроекологичния подход. По-нататък модела на земеделието, нашият подход се основава на системният интегриран модел, т.е. акцентът не е само върху един парцел земя, тъй като не, земеделието не се изчерпва с това. Е, Земята трябва да се разглежда като едно множествено пространство, т.е. интегрират се различни подходи, тъй като линейният подход към природата е, винаги ще ни доведе е, до проблеми с устойчивостта. Някои проучвания показват, и тук говоря сравнение между агроекологията и консервационното земеделие, които показват, че може да се използва по-енергии, трябва да се използва по-ефективно енергията, че може да се улавя въглеродът и трябва да се намали зависимостта от материалите, които се влагат в селското стопанство. Освен това, трябва да се осигури повече устойчивост към сушата. Що се отнася до производителността, добивите са по-низки, проучванията показват това. Наясно сме, че ни предстои много работа, що се отнася до някои култури. При агроекологичния подход равнищата са съпоставими с консервационното замеделие. Говорим за по-системен подход, но има множество предизвикателства. А, може би трябва да се отчете тук и промяната в начина на хранене. Не можем да продължим да консумираме месо в тези количества, в които то се консумира в момента. Е, селското стопанство може да помогне е, проблема да се реши, е, но трябва да се промени начинът на хранене. По-нататък разхищението на храни. Без това не можем да осигурим устойчивостта. И освен това, Имаме нужда от съответни политики. Общата селскостопанска политика е първата стъпка към интегриране на различ... Първата стъпка. Вер... вертикално-хоризонталната интеграция. Говорим за множествени аспекти, не вървим само в една посока, а в различни посоки. Е, фермерите е, вече се съобразяват е, с тези тенденции. Искаме постепенен подход. Очевидно, че няма всичко да променим до 2020 година, но до 2050 може би ще настъпят промени. И е необходимо да има и повече инвестиции в научните изследвания. Благодаря. Знам, че не разполагате с много време, госпожо, тъй като сте притеснена. Има ли някой въпрос към вас? Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да задам конкретен въпрос. Разбирам, че от гледна точка на екологичното земеделие, консервационното земеделие би било първа стъпка. Нали? После обаче не разбрах не разбрах какво точно трябва да се прави. Не знам доколко биха могли да съжителстват екологичното и консервационното земеделие. И не знам дали е правилно. Първо мислех, че е добре, но сега вече изпитвам съмнение. Как си представяте тази първа фаза вие? Да. Ясно е, че почвата трябва да бъде жив организъм с органични вещества. Е, е, всякаква техника на обработка на почвата по консервационното земеделие може да се използва. Така че искаме да намалим употребата на отровни вещества е, или на вещества, които биха довели до намаляване на фауната в почвата. Е, примерно, да кажем, има е, хербициди, препарати за растителна защита, които водят до унищожаване на пчели. Така че е, ние сме съюзници, когато се обсъжда въпроса за качеството на почвата. Когато обаче говорим за замърсяване или за химични вещества, смятаме, че трябва да се отиде още по-далеч и е, трябва е, да се присъединим е, към системичния подход към селското стопанство. Примерно, отпадъците в селското стопанство, дали те могат да бъдат превърнати в компости? Ако е, в последствие можем да върнем тези компости обратно в почвата, също ще се намали събестоеността на продукцията. Председателя госпожа Шарайер, Благодаря, господин председател. Всичко това ми се стори много интересно. Още от сега говорите за 2050 година а нашите съскостопански производители днес са изправени пред директивата за нитратите. Днес това се отнася за Германия, а вие ни приказвате е, за земеделие, което да се основава на подобряването на качеството на почвите. Но е, така или иначе всички производители вече го правят. Това е, обаче се добавя към цяла поредица от други проблеми. Какво ще направите, за да останат с костопанските производители с костопански производители? Говоря за Германия, говоря за Нидерландия. Политиката винаги измисля някакви цифри и данни, които трябва да се спазват. А, председателя, благодаря. Последен въпрос. А, а, така, правилно ли съм разбрала политиката? А, всъщност, отговор на въпросите. А, Разбира се, че в политиката трябват срокове. Ако погледнете цялата територия на Европейския съюз, разнообразието е толкова голямо, че нещата не могат да станат от днес за утре. И за това говорих за 2050 година. Нека да бъдем реалисти, нека да не искаме невъзможното е, е, е, никой не живее от въздух, вода и мечти. Когато днес обмисляме политиката, която ще се прилага след 3 или 5 години, нека да предвидим възможно най-голяма откритост в областта на политиката в селското стопанство. Нека да имаме предвид всички възможности, нека да имаме предвид пресечните точки с други области. Това, което аз исках да направя, е да посея, да посея идеи и да женем по-късно. Бих искала да ви насърча и да ви благодаря, разбира се, и да ви помоля да продължавате в същата посока. Председателя, благодаря. А, благодаря ви. А, знам, че не разполагате с много време. Благодаря ви. Сега се обръщам към господин Марино Фабър, последни изказващ се. Разполагате с 10 минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден. Комисията по селско стопанство в парламент е много важна. За мен е удоволствие е, да говоря пред вас днес. Говорих след три е, същински експерта. Искам да се представя. Е, аз съм университетски преподавател. Това е така. Но бих искал да бъда представен основно като селскостопански производител, защото аз живея основно от това. И работим върху различни проекти, един от които е проект, който е, представих на първия конгрес на младите скостопански производители през 2012 година. Това е проект, който цели чиста и здравословна околна среда за сълскостопанските производители и за обществото след селското стопанство. Тоест, намаление на потреблението на вода, адаптация на растенията и е, правилно управление на почвите. Трябва да се борим срещу определено промишлено производство и срещу определени заболявания по растенията. Работим с нови технологии, ние сме много, работим много близо и до жилищата си, така че е, пасивно наблюдаваме развитието на е, културите. Е, проектът е високо отговорен. Е, ние искаме да спазваме много високо ниво на етика. Е, е, проектът се финансира до 100% от частни капитали. Ние не получаваме никаква помощ от никого. Е, и е, за това смятаме, че сме тръгнали по правилен път. Подобряваме положението във връзка с, с системите от култури, подобряваме производството в полза на околната среда и на планетата. Но, както казах, уви, проектът се финансира единствено от частни капитали. А, щом се заговори за селско стопанство, за мен е удоволствие, че се изказвам последен. Можах да чуя всичко, което се каза до сега. Така че искам да кажа, че е, чухме интересни понятия, като например нитрат, глифозат. Е, има много продукти, които бяха споменати. Е, бяха споменати и най-различни култури. Но и днес, през 2016 година, все още не говорим или поне още не сме говорили за здравето. Ние е, живеем в богат континент, ние живеем в Европейския съюз, където една четвърт от населението ще се разболее от рак. Е, и е, е, диабет тип 2 става все по-чест. Дори децата започват да страдат от диабет, не само възрастните. Има заболявания на сърдечно-съдовата система. Това са заболявания на богати страни. И преди да дойда, се зададох няколко въпроса. Като, например, какво означава Европейски съюз. И е, е, отидох в е, сайта на Европейския съюз. Там се казва, че това е, е политически и економически съюз, който е единен по рода си, че целта е да се засили економическото сътрудничество, е, че нараства економическата взаимно зависимост между страните. По този начин ще намаляят възможностите за конфликти. Единен пазар, чиято цел е пълното развитие на потенциала му. Искам да кажа, че излиза, че испанците трябва да мислят като холандците, холандците като португалците, португалците като белгийците. Има 700 такива възможности е, за е, съчетания. Но целта е да бъдем еднакво е, да бъдем еднакво състрадателни и да мислим еднакво. Но в моята област се произвеждат основно е, цитрусови продукти, цитрусови плодове. Обаче Брюксел е, внася портокали или е, намалява митата върху южноафриканските портокали а от друга страна Брюксел дава възможност на Марокко да изнася 475 хиляди цитрусови плодове без мито. Така че тези новини, които четем в печата, могат да бъдат изолирани. Може би нямат нищо общо с темите, които обсъждаме днес но е, ние живеем в територия, като територията, където живея аз, където от 150 години насам ние произвеждаме мандарини. Виждаме е, колко е важно значението на мандарините е, в световен мащаб. всички тези е, нови методи ни водят до положение, при което 25 000 хектара обработваема почва е изоставена. Ние изоставяме почвата. Е, виждаме, че подпочвените води са заразени, околната среда е заразена и обществото не живее щастливо. На първо място. На второ място е, бих е, искал да кажа, що е то с костопански производител, какъвто съм аз, каквито бяха моите родители. Така че, за да се даде определение на понятието, на времето беше много просто. Те живееха в среда, където се чувстваха щастливи те бряха плодовете от тази околна среда. В, при нас имахме домати, имахме дори е, виолетови домати. И не знам дали знаете Паед Валянс, това е много известен сорт. Използват се използва се боб един специален вид боб, който се произвежда при нас, докато сега този боб се внася от Лима. Така че е, работата на скостопанския производител е достойна. Той опазва околната среда и ние трябва да мислим за неговото здраве. Както вече казах, здравословните проблеми, е, пред които е изправено нашето общество, ще се задълбочават все повече. Аз съм на по-малко 40 години, аз съм земеделец, не знам дали съм още млад, но от 79-та година на насам се вижда, че 20% от земеделците са били под 25 години, докато сега са само 7,5% в целия Европейски съюз, а повече от 30% от земеделците са над 65 години защо се влушава качеството на почвите. Да се задем въпроса какво е реалното съскостопанско производство. Ако не настъпи същински обрат, ако няма истински замеделци и истинско работни места, ние летим към стената, летим право към стената. Трябва да има възможност е, реално да се развива економическа дейност, да има реално производство. Е, както е, каза колегата, която говори преди мен, идеята е да си върнем земя, която е изоставена, да отглеждаме растения, които не се отглеждат вече. 60% от посевния материал на пазара се управлява от 6 или 7 е, дружества, докато преди 40 години хиляди предприятия е, са е, се занимавали с, е, с е, посевите. Същото се отнася е, за хербицидите, за пестицидите. Знаете, че е, неправителствените организации се ръководят от мултинационални национални компании. Знаете, че самите производители е, са просто роби. Те трябва да купуват е, патенти, е, техника, материал от едни и същи предприятия. Комитета от Валенсия ни каза, че определен хербицид, чиято продажба беше забранена в Европейския съюз през 2000 година, те там се каза, че е, е, този хербицид отново се е появил в община Валанс в Испания с 45 000 жители. Или една река, която се използваше за наводняване е заразена и изобщо не може да се използва за напояване, защото е, се използват забранени хербициди и тя е заразена с тях. Искам отново да напомня, че Европейския съюз предвижда 179 кг храни е, се изхвърлят ежегодно на глава от населението. Е, така че, ако е, изчислим това, как се изразява това въглероден двуокис, говорим е, за храни, за храни, е, които се превръщат в е, отпадъци. Така че тази система за производство, тази среда, където се развива производството, трябва да доведе до по-положителна ситуация. Ние прилагаме промишлен модел, който е стигнал до предела си е, виждаме, виждаме е, какво пишат всички европейски вестници, монокултури, ерозия на почвите, заразяване на въздуха и на водите, на моретата, на океаните и на реките. Ние зависим от твърдите горива, спекулация в мултинационални компании, които контролират цялата ситуация. И накрая, дисбаланса се задълбочава. Като гражданин бих искал вашия парламент, за който съм гласувал, да направи напредък, да се опита да промени положението. Е, както току-що каза депутатката от Нидерландия, промените са постепенни, но разполагаме с все по-малко време. Е, искам да цитирам. Общество, където няма минимална етика, алтруизъм и което опазва околната среда, такова общество отваря пътя към собственото си самоунищожение. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви. А, а, а, съвсем кратки въпроси, ако обичате. Съвсем кратки въпроси, защото времето напредва. Искахте решение, ще ви го дам. Ако не правите това, което а, искате да направите, може би знаете, че има учени, които могат да произвеждат много от това, което вие желаете. И а, непрекъснато нашия парламент осъжда тези нови технологии а те водят до намалено енергопотребление, до по-малко влушаване на качеството на почвата, до по-малко използване на пестициди. Всички, освен няколко човека, сред които и аз, не искат обаче и да знаят. Докато не подкрепим учените в техните начинания и в а, а, новите открития, които правят, ще казваме, че това са глупости и просто няма да гласуваме това, което трябва. Не видя więcej pytań. Prosimy o krótkie odniesienie. Не мисля, че има други въпроси. Е, имате думата за кратък отговор на това, което чухме. Jeszcze, moment, jeszcze pan poseł Desar, bardzo кратко. Господин Дес, извинявам се, съвсем набързо обаче. Благодаря, благодаря ви за презентацията. Относно консервационните методи на земеделие – трябва да кажа, че не виждам добре каква е връзката. Може би е добре такива идеологически презентации да се правят пред други парламентарни комисии. Sí, volviendo a la, a la segunda intervención. Eh... Нека да се върна на това, което казах. може би се лъжем в корена на проблема. И това е основният проблем на обществото. Както вече казах, аз не съм този, който може да предостави решение. Мога да допринеса за намирането на такова, но трябва да вземете предвид средата, в която живеем, обществото, сред което живеем, замърсяването, на което сме свидетели. Това се вижда на всички равнища. Както вече казах, ние прилагаме земеделие, което уважава околната среда. Аз мога да ви говоря подробно за философията и идеологията, които използваме в нашето земеделие. В момента предоставяме храна на хиляди деца, като същевременно уважаваме почвата. Посланието, което аз изпратих, няма за цел да намери решение. Както вие казахте, че може би трябваше да направя тази презентация пред някоя друга комисия. Но тук не става въпрос за предоставяне на решение. Аз съвсем не съм търсил такова. Председателят, благодаря ви. Съвсем кратък обмен имахме на мнение между двама селскостопански производителя. Дали пък няма да чуем нещо от председателя на, извинете, от представителя на Европейската комисия? Благодаря. Благодаря. Ще бъда много кратък и ще напомня инструментите на ОСП, с които разполагаме, които могат да дадат отговор на някои от проблемите, които бяха повдигнати днес. Искам да напомня политиката на развитие на селските региони, екологичните мерки, които дават възможност да въведем някои технологични решения. Нека да напомня също така че мрежите на развитието на селските райони и мрежите на дваторството могат да бъдат много полезни. Това е насоката, в която трябва да работим. Искам да напомня също така, че системата на European Innovation Partnership за селското стопанство са довели до разработването на документи, които са много полезни. Също така искам да напомня, че се създават работни групи, които могат да играят стратегическа роля. Тук сега обаче, преди да приключа, искам да задам няколко въпроса. Каква част от 10% от емисиите се дължат на почвата? И така, от емисиите в селското стопанство, каква част се пада на почвите? Също така смятам, че трябва да се задълбочим върху въпроса какъв ще бъде ефектът върху економическите резултати за а, ферм, за фермерите, какво означава тези мерки, какво ще означава тези мерки за доходите на фермерите. И по-нататък колко струва всеки тон въглероден двокис, който се улавя от почвата. На мен ми се струва, че това, струва, че това е свързано с високи разходи и води и до политически въпроси. За първи път чувам Европейската комисия да задава въпрос. Ние обикновено смятаме, че Европейската комисия знае всичко. За първи път се случва вие да попитате нещо. А, благодаря ви. А, това наистина е новост, нещо невиждано. Ако някой може да даде отговор на зададения въпрос, би било чудесно. Госпожа Купър. Аз така или иначе е, щях да поискам да обсъдим малко по-задълбочено темата за улавяне и съхранение на въглерод. Както и за приноса върху смягчаването на климатичните изменения. Научните факти в това отношение е, не са безспорни. Може да има увеличена концентрация на въглерод в горния слой на почвата, но колкото по вдълбочина дълбочина влизате, толкова повече въглерода може да намалява. Така че темата наистина е много сложна. А, дори учените са на едно мнение в това отношение. Така че трябва да внимаваме, когато говорим за ползата от съхраняването на въглерода в земеделието. Със сигурност обаче се намаляват емисиите в атмосферата. Другия въпрос, друг е въпроса за азота. Трябва да видим и какви са стойностите на улавания въглерод в консервационното замеделие. Павло обаче иска да добави нещо. Съвсем накратко, нека да ви напомня някои данни, с които разполагаме от е, проучването на проекта, което вече цитирах. Съхраняването на въглерод в киселинните почви е 20 пъти по-голямо от емисиите. Това е доказано в рамките на едно проучване. Председателят. Учените винаги казват, че трябва да се подхожда предпазливо, когато се тълкуват резултатите от проучванията. Аз самият съм учен, така че много добре знае как се процедира. Благодаря на всички е, специалисти, които бяха наши гости днес. Изключително интересно изслушване проведохме, получихме доста полезна информация. Тя ще ни бъде от полза в бъдещите дискусии. Не забравяйте, че сега трябва да се присъединим към комисията ФАМ на първия етаж в зала 1Г3. Благодаря ви.